Ladies and gentlemen. Дами и господа, добър ден, добре дошли на последната заседание, на което ще закриеме Украинската седмица. За мен е удоволствие да бъда съпредседател на това заседание, заедно с господин Гросман, който ще вземе думата в края на заседанието а пък аз ще направя, ще изреча уводните слова. Съжалявам, че не, не можах да се присъединя към вас вчера след обед. Трябваше да се прибера в Ирландия по семейни причини и разбрах, че вчера е бил много интересен ден на който са били обменени много познания, информации. Бях осведомен за а, това, което се е случило вчера в а, сега. Преминаваме към един етап, в който а, обсъждаме нещата, слушаме, изслушахме се, размишлявахме сега ще направим препоръките, но необходими са няколко неща. Първо, всички колеги, приятели от Украина трябва да поемат съдбата в свои ръце до известна степен и сами да извършат своите реформи, защото нещата няма да бъдат успешни, ако има налагане на виждане или на методи отвън. Важно е е, е, нещата да, е, реформите да започнат отвътре. Затова спрятам, смятам, че духът, който цареше тук, трябва да продължи да процъфтява и в Киев. Второ, институциите на Европейският съюз, които наистина са убедени, че подобно упражнение е много полезно да се е, заредат отново, за да ви помогнат е, за успешното развиване и приключване на това е, упражнение. И за това ще имаме и гледната точка на Европейската служба за външна дейност и на господин Пленкович от Европейския парламент. Но тук не става дума само за политически компонент, има и един административен компонент, който е също важна и основна част от препоръките. Господин Книжински е тук също. И господин Веле, генералният секретар на Европейският парламент също ще се присъедини към нас. И а, представителите на двата парламента ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на изграждане на капацитет. И последният компонент или последният стълб, и тук се обръщам към по-широка аудитория, а, ня... Обръщам се към международните партньори на Украина държави, национални парламенти, неправителствени организации, фундации. Ние ние обменихме а, информация и препоръки, опит с представителите на Върховната Рада, всичко това ви ще мобилизирате вашите усилия, за да а, постигнете необходимите реформи в а, у дома. Разбира се, това няма да стане от днес за утре, това не е лесно, а, но, необ... но необходимо е а, усилията, добрата воля и а, работата да бъдат така добре насочени, защото да се постигнат а, очакваните резултати. Това са няколко уводни думи. И първо ще дам думата на Хелга Шмидт, заместник председател на Европейската служба за външна дейност. Господин председател, дами и господа, за мен е удоволствие да съм с вас днес тази сутрин. Бих искал най-напред да поздравя организаторите на тази седмица, посветена на Украина. Смятаме, че несъмнено тази седмица засили парламентарното измерение в отношенията между Европейския съюз и Украина. Доста дебати бяха проведени, впечатляващи оратори взеха отношение много и неформални срещи бяха проведени през последните дни. Това несъмнено доведе до създаването на нови платформи, в рамките на които Европейския съюз и Украина могат да продължат да задълбочават вече съществуващите връзки. Това а, води до общ дневен ред за всички ни, но и води до пряка връзка с нашите граждани. Тази седмица обсъдихме въпросите свързани с реформите, с борбата с корупцията, реформите в областта на публичната администрация, децентрализацията и така нататък. Както каза току-що председателя Кокс, Украина сама трябва да вземе решение как ще продължи от тук нататък. Украина трябва да действа разумно от тук нататък. Тези реформи са изключително важни, трябва да бъдат ефективни, нуждаем се от реформи и в демократично отношение. Институционалните реформи в контекста на демократичен преход са много сложно начинание. В това отношение сме вписали в пътната карпа, карта, извинете, картата, която вие а, ни представихте, а, всичко необходимо, което Върховната Рада призна. Необходими са реформи във Върховната Рада, но и в Украина като цяло. Отблизо ще следим всички препоръки, за да видим как Украина ще продължи от тук нататък. Както видяхме през тази седмица, Украина е ключов партньор за Европейския съюз. Тя е важна и с оглед на политиката ни на добросъседство, както и политиката по отношение на източните ни партньори. Ние преразгледахме споразумението, което е, е по-виш висша форма на диалог с Украина. То бе разгледано миналата година. Ще преразгледаме нашата политика. Стабилизирането на региона в политическо-економическо отношение от гледна точка на стабилността са изключително важни. Приветстваме приноса на Украина в рамките на процеса по консултация и очакваме бъдещите преговори във връзка с прилагането на предложенията в прегледа. Подхода ни към източното партньорство ще продължи да се съсредоточава върху сътрудничеството и върху изграждането на устойчивостта на нашите партньори. Необходимо е двустранното ни сътрудничество да бъде задълбочено, но също така е важно да се запази преобщаващия аспект на източното партньорство и на многостранното сътрудничество, което включва и шестимата партньори. Обществото на Украина както и обществото на съседните държави, трябва да постигнат осезаеми резултати в областта на сътрудничеството. Това означава, че трябва да има по-висока степен на ангажираност от всички заинтересовани страни. Да продължим напред означава политиците и всички, които участват в процеса на вземане на решения, да действат заедно. Необходимо е националните проблеми да бъдат преодолени бързо, за да може Украина да продължи с този голям напредък, който извърши през последните 14 месеца. Това е жизнено жизнено важно. Политическите игрички и личния интерес не трябва да възпрепятстват напредъка. В това отношение, срещите, които проведохме, вечерята, на която присъстваха някои от нас, бяха изключително важни. Топката е в ваши ръце сега. Важно е да има отчетност на правителството, да се приемат необходимите законодателни актове, тъй като те са в основата на промяната. Европейския съюз и неговата външна служба, върховния представител – са дълбоко ангажирани да ви придружават в този процес. В това отношение, господин председател, мисля, че се справяме добре. Украина се ползва от многобройни инструменти в рамките на различните политики на Европейския съюз. Споразумението за асоцииране, разбира се, също е важно, както и това за свободна търговия. Споразумението, което бе договорено с последователните правителства в Украина и което сега трябва да влезе в сила. За да може да се използват всички възможности, залегнали в това споразумение, Украина ще трябва да продължи с реформите. Същото се отнася и до либерализирането на визовия режим. Мисля, че това беше и основното послание, което отправиха много от вас тази седмица – Напредъка в Украина и ангажиментите поети от Украина по отношение на борбата с корупция са също изключително важни. Европейската комисия през декември ще може да излезе с положителен доклад, ако има напредък в това отношение. Европейската комисия подготви съответната законодателна инициатива с оглед на настъпилите промени. Бих искала да подчертая също така, че Европейския съюз ще продължи да проявява интерес към оказване на подкрепа на Украина в областта на сигурността. Разполагаме със специална мисия в това отношение, чието мандат беше актуализиран. Целта е тя, тази мисия да предоставя подкрепа за реформата на гражданския сектор в Украина. Европейския съюз ще поднови подкрепата си за Украина. Но повтарям, не може да заменим политическата воля в това отношение. Гражданите изискват промени и ние ще ви съпътстваме, доколкото можем, с финансиране и с съвети, за да може това да се превърне в реалност. Понякога чуваме, че източното партньорство и споразумението не са толкова съвместими с амбициите на Украина. Споразумението за асоцииране включително зоната свободна търговия, дават възможност на Украина да се превърне в истинска европейска държава. С добре действаща публична администрация, пазарна економика и демократични институции. По отношение на плана за действие за либерализиране на визите, скоро ще позволим на украинците да могат да е, идват в Европейския съюз без да се нуждаят от виза. Това са дребни неща, които съм сигурна ще ни обединят. Именно това казах и с нощи на вечерята. Разбира се, съзираме трудностите в отношенията на Украина с Русия в контекста и на незаконното присъединяване на Крим. От наша страна ние ясно казахме, че не може да се върнем към обичайната си работа в отношенията с Русия, докато не се намери устойчиво решение на кризата. Ако погледнете какви рестриктивни мерки и санкции наложихме на Русия и каква помощ оказваме на Украина и на нейните съседи, ще видите, че това ясно показва колко сме решили да участваме в този процес. Споразумението от Минск трябва да се приложи изцяло, което означава оттегляне на всички чуждестранни войски и установяването на пълен контрол на Украина върху границите. И бих искала да подчертая също така, че всички страни трябва изцяло да изпълнят споразумението. Трудно е да се продължи по политическия път и да се правят компромиси, когато продължава да се нарушава примирието. Споразумението от Минск обаче са най-добрата възможност, която разполагаме, за да се върне суверенитета на Украина и нейната териториална цялост. Ето защо Непрекъснато приканваме Украина да направи каквото може от своя страна. Никой не може да твърди, че Украина не е направила всичко възможно за да се постигне мирно решение. Знаем какви са причините за конфликта. Много добре разбираме и огромните трудности, пред които е изправена Украина. И това е нещо, което аз лично заявявам всеки път, когато обсъждам въпроса с трети държави, защото понякога въпросът не се разбира добре от нечленки на Европейския съюз. Украина ще трябва а, да прояви лидерство в това отношение. Дори да се приложите цяло споразумението от Минск, остава въпрос за Севастопол и Крим. Преди две години се влушиха, се влуши положението с човешките права в този регион. Няма нужда да повтарям, че Европейския съюз не признава незаконното присъединяване на Крим и ще продължим да прилагаме нашата политика в това отношение. Членовете на Европейския парламент и членовете на Върховната Рада ще се видят отново в рамките на петата нова парламентарна седмица на ЮНЕС. Със сигурност това ще бъде още една важна възможност, в рамките на която ще може да обсъдим сътрудничеството и обмена. Интереса на Европейския парламент към Украина и сътрудничеството с Върховната Рада свидетелстват за задълбочаващото се между нас сътрудничество. Важно е Украина да успее с наша помощ. всички ние искаме тя да успее. Затова ви пожелаваме успех в работата ви. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря за това изказване. Мисля, че то очерта всички въпроси, които трябва да бъдат решени от тук нататък. Що се отнася до мисията за реформи в Върховната Рада. Много се зарадвах, когато чух, че вие сте готови да дадете своя принос за тази толкова важна цел. Не, ние сме тези, които да казваме на Украина е, какво да прави, но съвета да не изпускаме нещата от контрол. Този съвет е много добър. Искам да се извиня на господин Семелак. Той е тук до мен. Ще се обърне към нас съвсем скоро. Сега обаче за мен е удоволствие да дам думата на Андрей Пленкович, който е съпредседател на делегацията за отношения с Украина, заедно с господин Семелак. Той ще ни каже как вижда отношенията между Европейския парламент и Върховната Рада и ще ни каже какво трябва да се прави и в, във връзка с доклада. Благодаря господин Кокс, господин председател на Върховната Рада, скъпи Володимир, госпожо Шмидт, благодаря на всички вас, благодаря на, на вас, госпожо Шмидт, за това, че очертахте отношенията ни с Украина, господин Остап, благодаря ви за приноса и за срещата, която проведохме тази сутрин е, в рамките на асоциирането на, на Украина, уважаеми депутати, уважаеми евродепутати, господин Сивец, господин Ковал, уважаеми колеги, вие, които проявявате интерес към тази среща продължила три дни. Мисля, че за нашите институции това, което проведохме сега е нещо значимо. Тази среща е много важна за европейската стабилност, за глобалната сигурност, за европейските ценности, както и за това да демонстрираме, че европейската общност е солидарна с Украина, Украина, която е решила да поеме по пътя към Европа. Мисля, че разговорите, които проведохме вчера и онзи ден, особено вчера в рамките на разговорите на високо ниво, ни дадоха възможност да обменим позиции. Е, говоря за позиции не само на депутати, но и на НПО, на експерти. Работихме в една добра атмосфера в една среда, която е, е благоприятна за, за развитието на нашите отношения. Как можем да разширим връзките между Европейския парламент и Върховната Рада? Много се говори по този въпрос през последните два дни. Заключенията от тази седмица ЕС Украина са ви раздадени. Много хора положиха много усилия през последните няколко месеца, за да може да се проведе тази среща тук в парламента. Искам да отдам дължимото на председател Кокс, на всички експерти, както и на, на, на хората от украинска страна, които дадоха всичко от себе си, за да имаме 52 препоръки или 52 точки. Сега обаче е, украинската страна ще трябва да, да, да приеме е, като свое е, това изявление, същото въжи и за нас. тук не става дума за, за някакво налагане Става дума за най-добри практики, за насоки, как да върви от тук нататък напред радата и как, както казва председателя Гройсман, как радата да, да се превърне в един парламент от западен тип, който да работи ефикасно. Ние в парламент искаме да дадем своя принос за тази трансформация, естествено. Всички препоръки, естествено, не трябва да останат само на хартия. Ние сме готови да осигурим необходимите финансови средства, за да може препоръките да бъдат изпълнени във Върховната Рада. Всеки път, съответно, когато има конкретна дейност, за която ще има най-вероятно и конкретна пътна карта, ще има и отпускане на средства в рамките на дирекцията за подкрепа на демокрацията. Въобще Украина ще остане приоритет за нас. Ако трябва да сме реалисти, аз мисля, че последващите действия след тези три дни трябва да продължат да отекват до края на мандата на, на парламента. Това е нещо реалистично. Трябва да си дадем достатъчно време, за да може нашето партньорство наистина да се превърне в нещо реално и наистина да има сближаване между нашите два парламента. Основната политическа отговорност се носи естествено от председателя Гройсман, председателите на партиите, различните депутати, ръководители на, на комисии и делегации. Без подкрепата на тези лица няма как да има напредък. Винаги говорим за принципа повече за повече когато говорим за разширяване или политика на добро съседство. Мисля, че няма съмнение, че сме готови да сътрудничим и програмата за развиване на капацитета ще бъде изпълнена по един ефикасен, гъвкав и е, адаптируем начин. Сега по-конкретно по заключенията, до които стигнахме в рамките на различните заседания. Връзки между законодателната и изпълнителната власт. Това беше една много интересна експертна дискусия. В рамките на тази дискусия чухте и мъдрите съвети на господин Бузек, още един председател на парламента, голям приятел на Украина. Тук идентифицирахме няколко аспекта. На първо място трябва да се опитаме да видим как засилените връзки между изпълнителната и законодателната власт могат да се осъществят. Най-разумният начин да се действа е да има някакво рамково междуинституционално споразумение между парламента и Радата. Искаме да видим как нашия опит в отношенията ни с Европейската комисия може да бъде прехвърлен в Украина, за да има механизми за контрол, освен всичко останало. На следващо място ще осведомим Украинския парламент за най-добрите практики при подготовката на законодателния процес. Когато имате някаква идея, имате политическа амбиция, трябва да може да я продадете на всички останали те да я приемат. Най-добрият начин на това да стане е да има бели книги, зелени книги, различни комуникета, за да може всички заинтересовани страни на ранен етап да са включени в идентификацията на тези законодателни предложения. Когато има и оценка на въздействието, знаем как точно ще се приеме един закон, какви ще бъдат последиците от това законодателство, не на последно място с финансов характер. Европейския парламент е готов да работи за укрепването на ролята на комисиите във Върховната Рада. Не само в законодателния процес, но и в процеса на контрол върху изпълнителната власт. Мисля, че трябва да има създаване на мрежа между депутатите на двата парламента, тя ще работи за подсилване на институционалните връзки. Знаете, че има редица срещи е, на място в Украина. Аз самия съм бил поне на пет такива срещи, така че връзките вече са осъществени. Беше удоволствие да видим е, готовността на колегите да се получат е, от нас и да почерпят от нашия опит. Що се отнася до доброя на, на комисиите, е, ние имаме 20 е, е, вие имате 28, някои по-малки парламенти също имат 28 комисии и това не е толкова важно. Мисля, че трябва да организираме семинария в Брюксел или в Киев в идните месеци, за да решим как точно да се уменят тези най-добри практики. По отношение на ролята на парламента в бюджетния цикъл. Чухте някои от водещите наши депутати, които всеки ден работят по най- важната законодателна роля, най-важното законодателно правомощие на Европейския парламент, именно приемането на европейския бюджет. Мисля, че трябва да има процедури, които да са структурирани, да отговарят на конкретни изисквания, да има крайни срокове. Това е най-добрият начин да, да, да се работи. Това ще ви помогне, ако го приемете като практика и е, за това по-лесно да се приспособите към изискванията на европейския семестър. Всичко това естествено е извън рамките на задълженията, които имате в рамките на е, споразумението за асоцииране. Освен това, може да има и установяване на практика за, за номиниране на конкретни докладчици. Това много помага. По отношение на откритостта, отчетността и репрезентативната роля на парламента. Тук можем да ви помогнем много. Мисля, че съдържанието на административното споразумение, което ще бъде подписано от двамата генерални секретари е, Слешински и Веле, е, е, това съдържание ще се окаже много полезно. Там ще се говори за електронен парламент, за по-добри стратегии за комуникация, за по-добро изпълнение и така нататък. Всичко това може да се превърне, да се превъплати в конкретни инициативи. Вчера чухте много по този въпрос. Генералният секретар каза как може да се извърши тази работа. Много е важно да се спомене и комуникацията с гражданите. Две години след Майдана и факта, че половината от вашите депутати са нови, много от тях са от тези неправителствени организации, които породиха събитията на Майдана. С оглед на всичко това е много важно да се говори за така наречената демокрация на участието. Вчера след обед организирахме един друг важен открит формат на парламентарно асоцииране Остъп в своята роля в рамките на делегацията работи много за, за, за подобни събития в Киев и в рамките на тези събития много често разбираме е, каква е позицията на НПО, на други представители на гражданското общество. Е, точно тук, в тази област, е, откритостта, прозрачността може да се постигне голям напредък. Има една друга идея, прогрес по отношение на конкретните запитвания на отделни граждани. Обърнете внимание на нашата комисия по петиции. Тя разглежда отделни моби или жалби на, на европейски граждани и парламента в рамките на конкретни срокове дава отговор. Това е модел, който може да бъде разгледан и в рамките на Върховната Рада най-добрите практики на хармонизация на националното законодателство с европейското. Вчера след обед имахме експертна дискусия и по този въпрос. Аз бях съпредседател заедно с Остъп в тази дискусия. Чухте представители на две страни, чието опит може да бъде прият от Украина. Говореше се за предизвикателствата при приемането на европейското законодателство. Самото законодателство, първично, вторично, както и съдебната практика през последните 60 години. Това е огромен обем от нормативни актове и не е лесно да бъде прият. Има обаче страни, които са минали по този път през последните няколко години. Опита на Полша, например, беше очертан от Яцек Сариуш Волски и от посланник Томински. Може би полския опит е най-ценен за вас, тъй като вие имате добри двустранни отношения, близо сте до Полша географски. Моя приятел Гордан Ядрокович, е бивш външен министр на Харватия и главен участник в преговорния процес на страната, опита на, на този колега е много полезен. Работихме много с различни министерства, имаме контрол от парламентарна е, страна, е, да не говорим, че е, разходите за превод и самото начинания са, са огромни и мащабни по, по своя характер. Представете си какво е да се преведат 120 000 страници на вашия език. Ще има нужда от добра администрация и е, добра насока от страна на европейските институции. Казвам добра насока, защото понякога не е достатъчно само да се осланяш на, е, на различни бази данни или на интернет. Е, законодателството на Европа е огромно, много често то се отменя, не се захващате с превода на нещо, което вече не е валидно. Ще получите съответно много подкрепа от е, преводачите на различните европейски институции. Тук включвам и е, даже е, европейските банки. Това трябва да се направи, това начинание трябва да се осъществи, за да може да има своевременни действия от страна на Украина при приемането на законодателството. Относно законодателството, парламента трябва да следи за два аспекта. От една страна не трябва да се превръщате просто в а, институция, която сляпо приема и одобрява различни предложения. Европейските институции имат много опит и могат да помогнат на персонала на Радата – различни юристи от Върховната Рада, но не само юристи, е, експерти могат да проверяват дали е, предложенията за законодателство отговарят на Конституцията, дали отговарят на европейското законодателство, дали отговарят на други международни нормативни актове. Това е едно мащабно начинание, е, което помага обаче да не се почините на така нареченото законодателно цунами. Моята страна трябваше да приеме за няколко години 718 нормативни акта и огромен брой страници трябваше да бъдат преведени и прияти. Не, не забравяйте колко е трудно да се направи всичко това. Тук може да разчитате на нашия опит. А що се отнася до украинската страна, комисията на Наирина Герашенко ще бъде нашия основен партньор. И ще ви помагаме. В рамките на пакета направихме заключение, че в рамките на дву странните ни срещи, които се провеждат два пъти годишно, ще работим за, за основните приоритети, именно за, за реформата, Една от основните е, черти, е, един от основните стъбове на реформата ще бъде законодателната хармонизация. Що се отнася до е, до, до сътрудничеството, до е, хвърлянето на мостове между двете институции. Някой може да каже, че трябва да организираме срещи на всеки няколко седмици, но това не е реалистично. Много важ, важно е обаче да има е, връзки е, и срещи между различните партии от едни семейства е, в рамките на, на Европа. Това е един отличен начин да се е, увеличи изграждането на консенсус и е, да се заложи малко повече на междупартийния диалог. В заключение, председателя Кокс каза, че е готов да подпомага процеса на сътрудничество, да използва своя личен опит за този процес. Мисля, че това е един много важен жест. Знаем какъв опит има председателя Кокс. Ще се опитаме в Европейския парламент да приемем различни модели за включване на Върховната Рада в нашите дейности. Може би най-добрият начин ще бъде в някой ден, който да е удобен и за вас, и за нас, да, да отидем в Киев и да а, създадем там на място някаква реалистична пътна карта, която пък да отговаря на подписаното тези дни споразумения. Това естествено трябва да се обсъди като инициатива с председателя Гросман. Идеята е да се види как точно и в какви срокове е, да се разгърнат съответните дейности. Става дума за един политически процес. Става дума за изграждане на капацитет. За мен има четири основни елемента тук. На първо място станах свидетел на политическа зрялост у колегите. Е, желание да се продължи по пътя на реформите, видях откритост да се е, заложи на оста на опита, натрупан в отношенията между комисия, парламент и така нататък. Търсене на конкретните ползи. Вчера още беше казано, че в идните няколко седмици вие ще трябва да положите много усилия, за да изпълните конкретни цели. От Европейската комисия пък ще се очакват действия във връзка с падането на визовия режим за украинци. Това е много важно. Ако украинските граждани смятат, че пречките пред тях към Европа са премахнати, много от е, другите ни цели, които сме очертали за едните няколко години, ще бъдат е, също изпълнени. Така че нека заедно да работим за постигането на общата цел. На второ място трябва да работим заедно е, в рамките на, на нормандския формат с помощта на колегите от Франция и Германия за осъществяване на целите на споразумението от Минск. Много се говори за това, че трябва да има мирна реинтеграция на териториите, които са окупирани по настоящем. Трябва да има решаване на, на конфликтите, трябва да има възстановяване след конфликтите, трябва да има организация на изборите, трябва да има контрол на, на границите, общата външна политика и политика на, на сигурност на Европейския съюз могат да, да, да помогнат в това отношение. Целта е, с две думи, Украина да се върне към установения е, конституционен ред. Тук естествено имам предвид и Крим, не само Донецк и Луганск. Това са основните ни приоритети. Крим ще е един от основните ни приоритети в идните месеци. Много от тези приоритети могат да бъдат осъществени и с помощта на парламентарната комисия за асоцииране на, на Украина. Много е важно обаче всички в украинския парламент да участват в това начинание. Вчера имаше среща, на която участваха представители на ръководните органи на парламента и на украинския парламент. До сега нищо подобно не се беше случвало. И това показва доколко сме готови да ви помагаме, за да постигнем основната ни цел, именно Украина да стане по-близо до Европейския съюз. И така приключвам. Благодаря ви. Uh, благодаря, господин Пленкович, за подробното изказване, което е, бе пряко свързано с е, препоръките, които, с които излезахме. Сега давам думата на Остап. Господин благодаря, господин председател. Ще се възползвам възможността да говоря родния си език украински. Шановний пане президент, шановний голова Верховної Ради. А... Е, господин председател, дами и господа, Събитията от последните дни бяха много важни за нас. Бих искал да благодаря на господин Гросман, който е говорителя на Върховната Рада и на президента Шулц за тази инициатива. Целта на нашата мисия тук бе от огромно значение за бъдещето на Върховната Рада на нашия парламент и за това, на, за това как нашата общественост ще приеме реформите. Да бих искал да благодаря на председателя Кокс за извършената от него работа, за Радвам се, че господин Кокс направи всичко възможно, за да участваме в подготовката на този подробен и обширен доклад. В него няма инструкции, в него по-скоро има препоръки и има някои идеи как ние самите да намерим решение на някои от проблемите. Дискусията, която спомена колегата Пленкович, каза, че ние сме готови да извършим необходимите реформи. Едно от, е, един от нашите приоритети е хармонизирането и а, приспособяването до известна степен на нашето законодателство към а, необходимостта и необходимото. Ние ще превърнем тази хармонизация в водещен, водещ приоритет, защото трябва да откликнем на очакванията на украинския народ, на а, исканията, които бяха предявени на Майдана и не трябва да забравяме, че в момента имаме възможност да изградим една нова страна, така че е необходимо да ускориме ритъма Нямаме право на провал. Ние трябва да а, постигнем успеха. Сега сме на един кръстопът, извършихме задълбочен анализ, е, обсъдихме проблемите, но все още не сме изработили план за действие, не сме предприели конкретни стъпки напред. Така че от тук нататък работата ни с Европейският парламент ще продължи. Радвам се, че господин Кокс потвърди своето желание да продължи да работи с Украина. Мандата на мисията трябва да бъде продължен. Разбира се, е, нещата ще се променят, целите ще са други, задачите ще са други. Ще обсъдиме всички тези подробности с е, Андрей Пленкович по време на разширеното бюро на е, Комитета за асоцииране. Целта ще бъде да извършваме да наблюдаваме начина по който ще бъдат извършени реформи. Аз наистина благодаря на Андрей за отличната организация на нашата работа. Надявам се, че следващия път няма да обсъждаме препоръките и целите, а ще ще обсъдиме резултатите и постиженията на нашия нов парламент и проблемите ще са останали в миналото. Благодаря ви. Благодаря господин Семерък. Благодаря и на вашите колеги за а, а, това, че направиха всичко възможно, вратите да се отворят пред нас в е, Киев, е, да а, е, напреднем в нашата работа. Сега с удоволствие се обръщам към генералните секретари и ги приканвам да поставят подписа си под документа за партньорство в областта на изграждане на капацитета. За мен наистина е чест, че да присъствам на нещо, което, което е, е така се случва за пръв път. Тук. А, връзки между Европейския парламент а, и Европейския парламент. И ако има един парламент в света, за който това е от огромно значение, то наистина е Върховната Рада. И сега а, предлагам на двамата генерални секретари да се обърнат към вас. Благодаря, Благодаря ви, Пат Кокс. Наистина чудесна работа свършихме през последните няколко дни, както и вие самия казахте. не сме имали подобно, подобна среща с нито един друг парламент. Аз си, Аз си спомням европейския флаг, който заемаше централно място на Майдана. Европейския съюз не принадлежи само на гражданите на Европейския съюз. По този начин ние видяхме, че сме желани и там. подобна случка в наше съседство наистина ни показа колко голяма е отговорността ни. За тази цел трябва да подкрепим демокрацията. Обсъдихме въпроса през последните няколко дни с заместник генералните секретари, с заместник председателите, е, стигнахме до решения относно IT технологиите, далекосъобщенията и така нататък. Сега очакваме тази дискусия да се прехвърли в нашите институционализирани и стабилни дългосрочни отношения. Thank you, uh, Mr. Vele. Благодаря ви, господин Веле. Господин Слишински. Шановни пане президент Кукс, шановни благодаря ви, господин председател Кокс, уважаеми господин Борисович, господин Пленкович, господин Веле. За мен наистина е чест да подпиша този документ от името на Върховната Рада. Господин Кокс свърши значителна работа. Плана за действие, който препоръчвате, е от голяма полза за нас в Украина. Начина по който ни показахте проблемите ни беше впечатляващ и постигна успех. За първи път се случва подобно нещо, така че ще направим всичко възможно, за да изпълним препоръките и плана за действие. Това трябва да се случи в Украина. Нашия парламент ще работи в това отношение. Много въпроси предстои да бъдат обсъждани още преди да подпишем споразумението, ние започнахме да изпълняваме препоръките, разписани тук и аз съм изключително благодарен на господин Веле. Добре, нека да пристъпим към подписването на споразумението. hold up the, the, the signed documents there. Pretend you're elected politicians for a moment and don't be shy of the camera. Wonderful. Thank you very much indeed. Чудесно, благодаря ви. Сега ще се обърна към господин Гройсман. Заключението. Нека да се спра на нещо, което каза Клаус Веге за европейски Клаус Вели, извинете, за европейския флаг, който е тук зад нас. През 2003 година, когато имах привилегията да бъда председател на този парламент, бях поканен на мероприятие в Атина, за да говоря на подписването на договорите за присъединяване на 10 държави. Цялата си мъдрост гръцкото правителство реши да покани всеки лидер на всяка една държава да говори. Държавите, които се присъединяваха и, държави, и лидерите на държавите, които вече бяха членки на Европейския съюз, което означаваше 28 оратора. Може да си представите какви бяха обстоятелствата и как се изреждахме от 28, 27 и така нататък. Аз бях към края и се запитах, ами аз какво да кажа за 3 минути? Когато си 27 от 28. Повечето от съветниците на тези, които говориха преди мен, ги бяха посъветвали да говорят за Древна Гърция, демокрацията и така нататък. Аз дълго време преди това си мислих какво да кажа. Да кажа нещо за това, което ни обединява и започнах да мисля. Какво е значението на европейския флаг, флаг и как е бил измислен той? Той бил прият от Европейския съвет в средата на 50-те повикани са били експерти от няколко държави, за да предложат дизайн за европейския флаг. И за мое въодушевление аз открих, че този дизайн е бил предложен от доктор Слебан от Ирландия. Съвсем не съм търсил някаква ирландска връзка, тъй като съм от Ирландия, но наистина бях приятно изненадан, когато открих този факт. Този флаг е син. Син като северното небе. И ние сме в северното полукълбо. Кръгът представлява хармонията, хералдиката, което означава, че ние тук приканваме всички да помечтаем заедно с звездите. Броят 12 съответства на 12-те месеца – и постоянното движение, перпето мобили. Това е значението на европейския флаг. Разбира се, кръгът от тези звезди не е затворен. Той остава отворен за тези, които желаят да се присъединят. Изключително голяма символика има европейския флаг и в контекста на това, което обсъждахме днес. Благодарение на господин Пленкович и колегите от Мисията за наблюдение на изборите, благодарение на политическото лидерство на председателя Шулц и на господин Гройсман, успяхме да изградим консенсус за и с Върховната Рада. Този документ не принадлежи на никого, следователно принадлежи на всички. По този начин единството в Брюксел ще има своята проява и в Киев. Ролята на мисията за наблюдение на изборите и на Европейския парламент е като химически катализатор за необходимата каталитична реакция за постигане на консенсус в самата Украина. И за да преключа, бих искал да цитирам Жан Моне. Нищо не би могло да продължи да съществува, ако няма институции. Истината е, че имаме много лидери, които желаят да дадат своя принос. Но те могат да го направят в рамките на съответните институции. И в рамките на тази специална седмица за Украина бих искал да отдам почет на господина, който седи до мен, господин Гройсман, за това, че желая да играе водеща роля, за това, че желая да отвори вратите на Върховната Рада, за искреността, с която обсъди проблемите с нас. Наистина, това е проява на интереса, който вие проявявате към реформите. Наистина, вие не поискахте да превърнете тези реформи във ваши. Искахте да бъдат продукт на колективната мъдрост, което е похвално. Водещата роля не е свързана с собствеността, а с задаването на цели и тяхното постигане. Господин Гройсман, за мен наистина е удоволствие сега да ви дам думата, за да закриете седмицата на Украина в Европейския парламент. Дякую, е, вельмишановний пане президенте Кокс. Благодаря. Уважаеми господин председател Кокс, уважаеми колеги, За мен е удоволствие и чест да съм тук с вас. Беше удоволствие и чест да работя с вас през последните три дни. Всеки от нас има огромен опит зад гърба си. Инициативата за тази седмица на Украина в Европейския парламент даде възможност на европейските депутати и на украинските депутати да изградят канали за комуникация, които до сега не съществуваха. Днес вече познаваме един друг много повече. Готови сме да работим заедно, за да се справим с предизвикателствата пред Украина. в европейските държави няма вече такива предизвикателства. Аз е, не искам да говоря дълго, но искам да приканя колегите да изразяват открито това, което смятат. Ние имаме големи проблеми. Говоря за нашата сигурност, за териториалното единство, економически проблеми, проблеми с правосъдието, имаме проблеми с изграждането на механизми за справяне с корупцията. За да решим всички тези проблеми, трябва да имаме единство. И това е един знаменателен ден. Имаме възможност да променим живота си. Направихме анализ, за да диагностицираме проблемите, за да намерим онези места, където трябва да, имат, трябва да има промени. В Украина има институционална слабост. Правителствените институции не отговарят на действителността. Имаме нужда от сериозна реформа и в економиката, и в правосъдието, за да може то да се ползва с доверието на хората. Трябва да реформираме публичните услуги. Трябва да развием демокрацията. Всичко това обаче, за да се случи, за него има нужда от професионализъм. В някои от държавите, чухме през последните три дни, е имало реформи, които не са били успешни. обществото е разочаровано от голяма част от направените реформи. Ето защо трябва да се запитаме Правилно ли очертахме задачите? Правилно ли определихме приоритетите? Откликнахме ли на онова, което е необходимо за обществото? Справихме ли се с кризите така както трябва? Как да направим реформите? Как да реагираме на новите предизвикателства с стари системи и с стари правила? Това е същината на, на въпроса. Понякога обаче ние взимаме погрешни решения. Доста често нашите решения са с лошо качество. И това не се харесва на хората. Какво представлява един законодателен орган? За да бъде той създаден така както трябва, трябва да има и работеща изпълнителна и съдебна власт. Всички тези промени трябва да започнат скоро и в сътрудничество с вас. С помощта на господин Кокс, на господин Пленкович, на господин Шулц нашите общи усилия трябва да доведат до конкретни мерки, за да може в крайна сметка от Върховната Рада, от Върховния законодателен орган на Украина да, да започне възраждането на държавността в Украина. Трябва да ни помогнете обаче за да създадем механизмите на демокрацията. Трябва да ни помогнете за реформата на изпълнителната власт – Десетки години тя не се е реформирала. Системата в момента не може да реши проблемите, не може да намери отговор на предизвикателствата. Говорим и за съдебна реформа, но не може да правим реформа само заради самата реформа. Реформата трябва да е ефикасна. Не ни вълнува само реформата, вълнуват ни крайните резултати. Само ако всичко това се осъществи, само тогава Украина ще бъде модерна европейска държава. Имаме добър план, но плана трябва да се осъществи. И ето защо имаме нужда от съвместни действия, от план за тези съвместни действия и всеки трябва да демонстрира политическа воля, за да може този план да се изпълни в действителност. Вярвам, че всеки депутат във Върховната Рада, всеки ръководител на политическа група ще работи заедно с всички свои колеги, за да осъществим е, целите, за да работим за успеха на Украина. Ние не отваряме само вратите си, ние отваряме сърцата си към Европа. И бихме искали да, да усетите това. Когато говорим за безвизовия режим, имаме предвид една желязна завеса. Желязната завеса трябва да бъде разрушена. Нищо не трябва да ни разделя. Трябва да позволим на Украина още веднъж да се върне в европейското семейство. Европейският континент трябва да се радва на мир и свобода. Нека да няма повече войни. Сега в Украина ставаме свидетели на война братоубийства на украинци срещу украинци. Това е огромно предизвикателство. Някои казват, че Европа е изморена от Украина, но Шулц, председателя Шулц, каза, че Европейския парламент не се е изморил от Украина. Предизвикателствата са много и са сложни, трябва да сме силни. Вярвам обаче, че всички ние, всеки депутат в украинския парламент, всеки административен служител на украинския парламент ще даде всичко от себе си, за да се приемат необходимите решения бързо и качествено. Защото до сега решенията бяха приемани бързо, но некачествено. Искаме да изградим държава, която наистина да може да бъде наречена държава, да работи добре с добри професионални институции, институции, които да могат да приемат качествени решения в съответните срокове. Искам да благодаря на вас, на председателя Шулц, на Андрей, на всички представители на персонала, към вас, господин Кокс, сърдечни благодарности. Вие свършихте отлична работа. За вас обаче това като че ли не е работа. За вас това е лично начинание и предизвикателство. Сега ще работим заедно, ще определяме заедно съвместните си действия. Няма нужда да правим големи паузи в сътрудничеството. Сигурен съм, че ще можем да се съберем съвсем скоро и заедно да работим за изпълнението на задачите, които очертахме. Искам да благодаря на всички колеги, призовавам всички да работят в дух на сътрудничество и се надявам, че заедно ще успеем. Обеден съм, че задачите, които имаме пред себе си, трябва да бъдат е, обсъдени подробно и ето защо сега даваме началото на една много добра, полезна традиция – само чрез такива съвместни срещи можем да стигнем до успех и до професионални решения. Благодаря ви още веднъж. Пат Кокс. Така приключва нашата сесия. Онези от вас, които ще пътуват днес след обед, някои от вас ще пътуват към Украина, други ще пътуват по пътя към надеждата и към реформите. На всички вас желая Приятно пътуване и слава на Украина!